Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. За нас е голямо удоволствие. Ще говоря на френски, тъй като искам да приветствам нашия гост. При нас е член на комисията, който отговаря за вътрешния пазар, в финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пьер Московиси. А, да, и за митниците. Господин комисар, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Ще... Тъй като започнахте на френски, аз ще продължа на френски. И така, за мен е голямо удоволствие, че съм тук при вас. Благодаря ви, че ме поканихте. Европейската комисия, подобно на парламента, започва края на своя мандат, че Пет години минаха, откакто поех своята отговорност като комисар, който се занимава с границите по-специално и смятам, че е дошъл момента да направя равносметка на извършената дейност. Отбелязвахме миналата година 50 години от Митническия съюз и изключително се радвам, че това събитие даде възможност да обърнем внимание на всички, които работят по митниците. През 2018 година Евробарометр показва, че 60% от гражданите, които са били запитани, знаят, че се плаща митнически налог само веднъж при влизане на територията в Европейския съюз. А, така че искам да се възползвам от тази среща. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата по време на нашия мандат. Ако успяхме да модернизираме системата на митниците, то това стана само защото работихме заедно във връзка с националните администрации. Изключително се гордея от последните 4 години, защото ние засилихме нашата митническа система. Първо място ще трябва да спомена кодекса за митниците 2016 година наистина революция, що се отнася до митниците, една отлична победа за всички не. Това е нова законодателна рамка, която даде възможност да се автоматизират процедурите по митниците, да се премахнат всички хартиени документи или документи на хартиен носител, да се интегрира електронната система между държавите членки, което бе изключително важно за всички ни. Целта, разбира се, е да се улесни Търговия между държавите членки, но този кодекс също даде възможност да ускорим обработката, контролите по митниците и границите и да създаде един съюз, митнически съюз, който работи добре заедно. След това Европейската комисия миналата година се отчете пред парламента в свой доклад за изпълнението на този кодекс. Няма големи проблеми в неговото изпълнение и прилагане. От влизането му в сила на сетне, економическите оператори гледат много положително на упростяването, което бе въведено с него и мисля, че той вече показва голямата си полза. През 2018 година Европейската комисия продължи да работи за по-доброто функциониране на митниците. Имахме три основни цели. Засилване на борбата срещу измамите, адаптиране на митниците към цифровата епоха и защита на съюзен и неговите граждани. Първи приоритет моята служба беше борбата срещу измамите. Това е историческа задача да се събират митници, данъчни сборо... митнически, митнически сборове, акцизи. Това е историческата мисия на всяка една митница. Искахме да имаме про... собствени про... приходоистични, за да управляваме мисиите, ни, мисиите си. 2017 година 25,4 милиарда евро а, са отбелязани. Една цифра, която постоянно расте през последните години парламента и а, Сметната палата постоянно ни го припомнят, а ни припомня това, че всъщност можем да подобрим борбата срещу измамите, като този кодекс се изпълнява по-координирано. Затова предприехме различни мерки, по-специално, що се отнася до контролите и управление на риска по митниците. Искаме е, нашите, нашия отговор на така, престъпните практики, които стават все по-добри, да също да се подобряват, а, за да може да спрем и трафика. Въведохме през 2000, е, въвеждаме през 2019 година юни критерии, които дават възможност за идентифициране по систематичен начин на различни операции. Втория приоритет, и по който вашия парламент беше, пък и продължава да бъде много активен, е така наречената цифровизация на метническите системи. Не е толкова познат този аспект на политиката по митниците, но е много важен, тъй като благодарение на общите системи, информатиката, можем да събираме по-добре своите приходоисточници. Както знаете, кодексът всъщност това и цели. Имаме един проект за контрол на вноса ISC2 който всъщност е в сърцевината на тези а, информационни системи. Става дума за основния елемент, който ще може да събира информацията, да идентифицира различните транснационални рискове по границите. Информатизи... Информатизацията на митниците е изключително важно. А, трябва да кажа, че 99% от предприятията, които а сега започват своята работа, подават вече по електронен път а, своите митнически декларации. Това е изключително важно. За да се задейства този кодекс изцяло обаче, а, трябва да работят всички. А в момента 17 информационни системи са го въвели а, и трябва всички да успеят до 2025 година, което е крайния срок. Държавите членки и комисията работят за това. Днес голямата част вече е реализирана, т.е. е факт, но продължават и усилията по пълната реализация на а, това. Имаме съответно и предварително одобрение или приемане а, на ниво трилог за изменение на член 278 от кодекса. Така системите ще заработят много добре заедно. Искам да благодаря на Европейския парламент за търпението, което показа и за това, че желаеше да се постигне компромис. Третия стълб на действията е защита на европейските граждани. Две законодателни предложения имаше в този стълб. Борбата срещу тероризма бе един от тях. Това е задължителна задача Става дума за проверка на носенето на пари в брой. Също така и законодателния акт, който е свързан с вноса на културни предмети от културно-историческото наследство. Благодаря на парламента за конструктивния подход по време на преговорите по тези два текста. По време на мандата Европси, Европейската комисия направи а, също и някои предложения за това как ще изглеждат митниците в бъдеще. Имаме някои предложения за периода 21-27 година. Има програми, които вече са в, на последен етап на преговори. Първата програма е програма Митници. 950 милиона граници, 80% всъщност е за развитие на информационните системи и изпълнението на този митнически кодекс. На второ място е създаване на инструмент за контролното оборудване по митниците. Customs Control Equipment Instrument. Като идеята тук е да се финансира закупуването, поддръжканата и актуализацията на оборудването, което се използва по митниците бюджетът е 1,3 милиарда. Благодаря на комисара Йотингер. Много лесна дори бях, бих казал, че са преговорите с него а, за бюджета. Европейската комисия реши да даде на границите необходимите възможности да се разширят и а, необходимите средства. А, разчитам парламентът и вашата комисия да подкрепят тази, а, този проект и да дадат на митниците необходимото, за да постигнете амбициите си Имаме едни и същи интереси, една и съща визия за митниците. Макар, че мандатите ни свършват, знаете, че остават доста неща, които още не са свършени. В случай, госпожо председател, в случая мисля за Брексит. Ще ми позволите, ще кажа една дума и за Брексит. Не знам какъв ще бъде сценария, който накрая ще се случи, но става дума за въздействие върху митниците и това поне е ясно. Европейската комисия иска да подпише споразумение, което ще даде възможност за излизане на Обединеното кралство по един подреден, нормален начин. Но, както знаете, в Обединеното кралство в момента има доста голямо объркване на ниво парламент, така че е трудно да се каже. Има и сценарии, в които няма да има сделка. Може би това ще стане и поне с времето изглежда, че това е най-вероятното. Имаше гласуване през януари, както знаете, в Британския парламент. Дори в момента госпожа Мей е в комисията. Сътрудничество с администрацията на държавите членки се подготвяме, за да защитаме интересите на гражданите в Европа в случая, че няма сделка. комисията в крайна сметка трябва да е подготвена и за нещо такова. Работим по тази тема. Искаме тясно сътрудничество с администрациите на държавите членки, с економическите оператори. Всеки трябва да е подготвен максимално. Понеделник комисията обяви е, една кампания информационна, за да уведоми МСП, особено за новите процедури по митниците – Знаете, вътрешния пазар функционира, митниците също и за първи път има такава промяна. Генерална дирекция Таксот ще излезе с детайлни указания за процедурите по митниците, когато има, ако има сценарий Брексита без граница, защото ние трябва да сме подготвени. Трябва да сме подготвени, ако нещо такова се случи. Комисията ще продължи да работи с, в седмици по предлагане на съвети и ориентация. В края на мандата ми тази част от а, моя, моят портфел, като че ли става по-важна, по-важна от а, другите три, две части, за които отговарям, финансовите въпроси и данъчното облагане. И така, държа Имаме 2140 митнически бюра в Европа, над 120 000 митничари. Искаме да сме сигурни, че кодекса се прилага преди Брексит. Особено ако Обединеното кралство се превърне в трета страна. Има още едно предизвикателство, имам предвид технологичното. Цифровизацията оказва своето въздействие върху предприятията, търговските дружества и а, потребителите. Електронната търговия се промени защото преди имахме вебсайтове, които се занимаваха с една и съща марка, докато сега имаме големи платформи, които предлагат много марки, като имам предвид Амазон или Alibaba. И ние трябва да се адаптираме. Има нови правила за ДДС върху е, електронната търговия от 2017 година. Искаме да се избягват измамите по един и същи начин. Това е една голяма промяна, която дава и много възможности. И ние е, държим е, да го кажем. Затова е, в края на годината организирахме в Малта един въркшоп за блокчейн или блоковете вериги който да обслужват и Митническия съюз. Там се занимахме с различни теми, като изкуствения интелект и новите технологии. Също така през 2018 година започнахме да мислим и по бъдещето на границите. Има и национални политики, и европейски, и всички политици на всички нива трябва да развием една обща визия, за да може системата на митниците да се промени и да еволюира. Имаме климатични изменения, иммиграция, нови технологии. Всички те са част от предизвикателства, за които трябва да сме подготвени. Митниците ще изиграят своята роля в тези трансформации. Дами и господа депутати, трябва да бъдем горди от всичко това, което бе постигнато последните години за модернизиране на митническите правила. Предстоят европейски избори и ние ще продължим да работим. Трябва да сме подготвени за това Великобритания да излезе без споразумение и да сме готови също така какво ще означава това за бюджета защото митниците трябва да имат необходимите средства за тези предизвикателства, които споменах. Отново повтарям това. Мисля, че много добре е, работят нещата, но трябва да продължаваме да даваме подкрепа, както и съвета. Надявам се, че може да разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, както това беше и последните 4 години, както и вие може да разчитате на уважение, от страна на Европейската комисия. Имаме отлично сътрудничество, интензивно сътрудничество, регулярно сътрудничество, за да работим по този общ голям проект, който е модернизирането на митническата ни политика. Благодаря ви за вниманието и сега, разбира се, съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви, господин Московиси, господин комисар. Толкова подробно описахте това, което прави Европейската комисия за доброто функциониране на митниците. Сега давам думата на колегите. Започвам с координаторите за НП Андреас Шваб. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Най-напред, радвам се, че вие сте наш гост и ще може да поговорим за проблемите а, около европейското митническо дело. Аз съм в тази комисия от 2004 година и трябва да кажа, че година след година ставам свидетел на напредъка в реформата на митниците – а, но а, нещата не са такива, каквито бихме искали да бъдат. И това е много важно, тъй като митниците са много важни за бюджета и защитата на европейските граждани. И затова смятам, че работата, свършена от колегите, е много важна. Опитахме се да направим максималното, за да може страните членки да инвестират повече в общата защита на а, митниците и компютърната система, това, което да може да реагира бързо. Разбира се, тази работа не е особено лесна, тъй като страните членки се интересуват не само от митническите въпроси, но също така и от данъчните въпроси. Значи това включва данъчните инструменти, и тяхното интегриране в данъчната система. Нещо, което е много важно за цяла Европа. Това във всички случаи не е лесна работа. Доклада на Сметната палата съвсем не беше положителен. И в Европейската комисия, и в Европейският парламент – въпросите, свързани с митниците, на тях се обръща сериозно внимание. Искам да попитам, комисията а, разгледала ли е един потенциал, възможен сценарий за митниците? Примерно, ако на 29 марта имаме Брексит без споразумение и Обединеното кралство напусне митническият съюз без всякакви правила – и тогава митническите проверки между Холандия, Франция, Белгия и Ирландия и Обединеното кралство ще трябва да бъдат осъществени. Как е, мислите за какви са последиците за това? Благодаря. Сега Никола Дати от е, социалистите. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че изложихте проблеми, които може би не са така престижни като във вашия портфейл, но са много важни за целият Европейски съюз. Те са много важни и за вътрешният пазар. Митниците дават възможност да защитаваме европейските производители от нашествието на външни продукти. Но бих искала да се върна да се попитам по въпроса за санкциите. Изглежда, че в този това отношение сме, има застой. Необходимо е по голямо унификация, когато става дума за митническите санкции. Необходима ни е унифицирана система на контрол, за да може всички, които имат нещо общо с митнически власти, с регулирането и с пазарният надзор, да имат отношение към това. И по време на румънското председателство установихме, че има известно нежелание да се върви към унифицирана митническа система. Това е много важен въпрос, по който трябва да работим. Знам, че комисията прави което е необходимо. Знам, че комисията иска държавите членки да носят своята отговорност, но ние нямаме все още една митническа система, която на базата на мястото, където се пристига, контролите да не са различни. Т.е. много често дори няма такъв контрол митнически. Става дума за защита на вътрешния пазар. За това е важно. Трябва да защитим европейските дружества, европейската економика, европейските работници. И смятам, че това е една от темите, по които трябва да продължим да работим, за да може да избегнем това огромно различие, разнообразие на контрола в отрицателен смисъл, както и различни санкции. След това, господин комисар, има още нещо. Вие говорихте за ресурси. за това какви митнически сборове влизат. Сметната палата и ние преди няколко години отбелязахме, че Обединеното кралство 2,7 милиарда евро по-малко е събрало от 11 до 17 година. Що се отнася до вноса на някои обувки и текстил от Китай. Искам да разбера кога ще се съберат тези средства, които са били взети от касите, британските каси, от европейските? Благодаря ви за информацията за Брексит. Смятате ли, че сме готови да се изправим пред сценария, който никой не желае? и трябва да направим всичко възможно да избегнем и който ако в крайна сметка се случи, ще се окаже Брексит без сделка и тогава готови ли са нашите митници да се изправят пред това или не, защото времето си минава. Новини добри няма, изобщо даже никакви. Euh, благодаря сега. Емануеле Грабини като начало на дебата, общия дебат. Благодаря. Господин комисар, радвам се, че вие поддържате програмите свързани с митниците и митническото дело. Много пъти съм казвал. Казвало, че вътрешния пазар в голяма степен зависи от митническите проверки, митническите процедури, които трябва да бъдат цифровизирани. Радвам се, че казахте, че през приятия през 2016 година митнически кодекс – работи. Разбира се, не така, както не се иска. Както казахте, цифровизацията не, се от... не е 100%. Само един или два митнически пункта, ако не работят както трябва, могат стоки да влизат във вътрешния пазар и да представляват риск за нашите производители. Аз съм докладчик по митническите въпроси. Споменахте средства, средствата, които са отделени за тази цела. Тъй като планираме да имаме триалог на 7 март, искам да попитам следното. Защо комисията не прие предложението на парламента? Ние гласувахме по митническият кодекс с голямо мнозинство в парламента. Защо комисията не споменава в регламента факта, че а, трябва да имаме сигурност, бюджетна сигурност в случай на Брексит и също така при други извънредни обстоятелства. Защото в момента нямаме достатъчна сигурност за изпълнението на нашия бюджет. Все повече се отдалечаваме от нашето желание да имаме единна цифрови, цифрова система. Надявам се, че до 7 марта ще успеете да убедите комисията да приеме нашите изменения и нашите предложения. Те са резултат на компромис. Компромис е резултат на широк диалог между политическите групи в Европейския парламент. Необходим ни е митнически кодекс, който да отговаря на всички наши нужди. От една страна да осигурява безопасност, защита на потребителите, потребителите, а също така да спомага за борбата с тероризма. Надявам се, че бюджетът няма да бъде урязан. Колегите, е, които ще подготвят доклада, техният доклад също ще бъде важен в това отношение. Като че ли комисията иска да премахне думата единно, когато става дума за контрол, митнически контрол и за цифровата система. Защо да нямаме единна такава система? Защото ако не е единна системата, няма да имаме общи правила – И ще съществува възможност за а, нелоялна конкуренция между страните членки. Наред с цифровизацията са необходими общи правила на всички митнически пунктове. Председателката. Благодаря. Продължаваме с дебатът. Марк Тарабела. Господин комисар, ще се спра на Брексит. Значи от 2004 година на сега ние работим с британците. Те са добре организирани. И Мишел Барне искаше да преговаря по оптимален възможност и да стигне до споразумение и то е споразумение, което да запази интересите на гражданите, но като че ли не става това, което той иска. И съществува известно колебание. Нещата изглеждат дезорганизирани. Аз се надявам, че няма да има Брексит и че това е една стратегия, чиято цел е да се създаде хаос и оттам да се стигне до някакво споразумение. не знам дали това е възможно, но ако, ако преди 29 март се подскаже на населението на Великобритания да каже, ако не нов референдум, най-малкото да каже какво иска е, е, е Знаем какви са позициите на, на популистите по отношение на сегашното споразумение. Но госпожа Мей твърди, че това е единствено приемливото споразумение, което е достигнато сега. Е, очевидно, времето е много малко. Ако имаме една допълнителна година, може би нещата ще могат да бъдат договорени. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря на Марк Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте наш гост. Въпросът ми е за цифрово данъчното облагане с цифрови способи вашата страна започва да прилага законодателство за решаване на този въпрос, но необходимо е трансгранично сътрудничество. Първото предложение на комисията бе посрещнато с известен скепсис от включително и по въпросите на двойното данъчно облагане. Смяташе се, че ще бъде трудно неговото прилагане. малките е, страни, като моята страна Дания, които е, разчитат много на из, вероятно ще загубят от се приеме това предложение. Като се има предвид това, искам да попитам какво ще се направи, за да бодат европейските е, предприятия и страни членки да не загубят, ако се въведе цифрово данъчно облагане. А сега давам думата на Тичиро. Е, господин комисар, по изключение няма да задам въпроси. Имам две забележки. Още в началото на този мандат аз бях докладчик по митническия кодекс и ценя работата, която вие сте свършили до сега. А приемам, знам и критиките към данъчната система, която използваме в момента. Несъмнено сме направили сериозен напредък. И за това ви благодаря. Това е първо. А второто, второто ми забележка се отнася към парламента. Критиката, която може да отправим към комисията, е следната. Искам да ви привлека вниманието, скъпи колеги, че е, а, страните членки, ако те вече прилагат правилата, които ние сами е, приехме, възниква въпросът за дали те се прилагат от страните членки и субектите, които, които са задължени да прилагат митническия кодекс, дали са в състояние да си свършат работата както трябва. Благодаря. Аз работя върху митническия кодекс и делегираните актове. Е, въпроса, митнически въпроси през целия сегашен мандат. Никола Лонтия постави този въпрос. С е, докладчите в Санка сме говорили. Е, става дума за уеднаквяването на санкциите, когато има нарушения. Защото добре е да имаме правила, но какви ще бъдат последиците, ако се нарушават тези правила? унифицирането на митническата дейност е доста несъвършено сега. сега. Какво мислите, че може да се направи по това отношение? друго, което трябва да се каже, неодавна бяха прияти документи за прилагането на митническия кодекс, като се взимат предвид забавене е, сроковете за неговото прилагане. И в крайна сметка е, е, се съгласихме срока да бъде удължен. Но аз бях по докладчик по въпроса за новото управление на митниците. значи, становището на парламента е съвсем ясно. Ние не искаме да съществува неяснота по отношение на работата, която се извърши. Трябва това да се каже на комисията в нейните функции. Ние виждаме гаранцията за доброто функциониране на митническия конкурс. Очакваме комисията ни да ни даде всичките необходими елементи, за да сме сигурни, че следващата програма за митниците няма да се сблъска с трудностите, с които се сблъска предишната. По отношение на Брексит, няма да сега да разглеждам различните хипотези. Какво ще бъде влиянието на една или друга хипотеза в различните досиета? Имаме едно споразумение, надяваме се, че ще има излизане на Обединеното кралство с основа на споразумение. Но вие говорите за контрола на външните граници. Но имам чувството, че контрола, митническия контрол на границите – може да функционира не само на граници, но на страните, но да има митнически контрол и вътре в някои страни. Примерно става дума за митнически контрол и граница между Северна Ирландия и останалата част от Обединеното кралство. Как мисли комисията? Как може една страна да осъществява подобен митнически контрол в, на своя собствена територия? и да се изп... прилагат всички тези правила в полза на европейските граждани. Как е възможно да съществува ефикасен подобен контрол? И последен въпрос. От дълго време се питам следното. Каква е възможността а, за а, използването на непраките на данъци, имам предвид акцизите, за да се използват дългите митнически процедури извън страната на происход на съответните акцизни стоки. Защото много южни страни имат значителна продукция, включително свързана с туризма, продукти, които искаме да изнасяме пряко на нашите на клиенти. Те са натоварени с значително, значителни акцизи. В рамките на електронното облагане и търговията е от разстояние, възможно ли е това да се прилага не само за ДДС, но също така и за акцизите, за да може да се събират съответните суми достатъчно надежно и ефикасно. Председателката, благодаря. Искам да добавя само следното към всичко това, което колегите казаха, което несъмнено поддържам изцяло, но ключовия въпрос, според мен, има такова огромно увеличаване на е, електронните платформи, И има поводи за загриженост и на потребителите, и на някои предприятия, че има опасност техните интереси да бъдат накърнени поради неплащането на всички дължими данъци. Тук ключът е цифровизацията, електронна обработка на данните. Но докладът на Сметната палата е стъписващ, защото става дума за средствата на данокоплаците. Значи няма да се спирам на Брексит или на нещо друго, ще дам само един конкретен пример, как може така да не бъде беззъба нашата политика в това отношение. Искам да ви попитам за процедурите за нарушаване, нарушения, които в момента се използват по отношение на Обеденото кралство. Как може да направим повече, за да може страните членки да се придържат към това, което очакваме от тях? Очакваме вашите отговори с интерес. Благодаря, госпожо председател. Никола Данти в самото начало каза, че това не е най- важната тема в моя портфел. Не съм съгласен. Не ми отнело толкова много време, наистина, защото имаше гръцка криза, имаше много неща, свързани с измамите, бюджета, но но това не е най-малко важната част от моя портфел. Аз съм от един а, френски граничен район и като депутат съм работил, и като министър. Трябва да кажа, че имам високо уважение към митниците. Винаги съм се опитвал да ги посещавам, за да им благодаря, защото смятам, че това е една професия, която трябва да получи значимото, нужното и уважение. Те защитават гражданите, дават продоволствена сигурност, сигурност на всички стоки, които закупуваме. Така че, наистина, това е част от портфела ми, което е много важна за мен – Разбира се, сложни са системите, тъй като има ограничения, какво е в правомощията на държавите членки, какво е правомощията на комисията, но се опитахме да направим всичко това, което липсва. Господин Шваб спомена тази тема също. И искам да кажа, че Европейския парламент играе много важна роля тук. Това е последната ни среща, може би в този мандат или поне за тази тема но високо цена водещата точна роля, която технически експертна дори на Европейския парламент, който ни даде тласък да работим по-добре, още по-добре, тъй като всяка една администрация може да работи все по-добре. Започвам с тази благодарност, защото това е много важна част. Има огромен напредък. Огромен напредък, особено с кодекса за митниците Започнахме изпълнението, технологичното предизвикателство споменах. Не сме стигнали до оптималното ниво, но се върви в правилната посока. Също отговоря на някои от вашите въпроси. Започвам с доклада на Сметната палата. Комисията положи всички възможни усилия да бъде прозрачна в този процес, както винаги го правим. И ние съвсем редовно публикуваме, актуализираме техническа информация за планирането на електронните системи след консултации с държавите членки и с заинтересованите страни, като например дружествата. Европейската комисия миналата година по искане на парламента публикува един изчерпателен доклад за настоящото състояние на изпълнението и в доклада вече обясняваме защо е нужно допълнително време на завършването на част от електронните системи. И точно за това бях тук, за да обясня още преди доклада. Доклада за напредъка Митници 2020 година има цяло приложение за развитието на работната програма UCC. Това е един доклад за напредъка и КТ. Е, става дума за завършването и там има споменаване и на електронните митници. Много е важен този uh, много е важен този доклад за напредъка на системите, за на забавянето. Така че това си го отбелязвам. Имаме предварително съгласие, вече постигнато с парламента и в триалог с съвета. И за това на годишна основа ще докладваме за завършенето на работата по електронните системи на Митническия съюз. Имаше няколко въпроса също за Брексит. Имаше и на колегата Марта на един въпрос не мога да отговоря, макар че мога, но не искам или обратното, тъй като не може да спекулираме сега за това какво може да се случи в политиката. Искам обаче да отговоря по-общо. Не сме ние, които ще решим чисто политически дали ще има втори референдум, дали няма да има, дали ще има избори. Брюксел не е този, който ще реши аз съм от страна, където има референдум и първото правило е, че национално трябва да се реши този референдум, за да има такъв. Мисля, че топката е в полето на британците. Вие го казахте. Ако не искат, спираме. Настоящото споразумение стои. Най-добрия в тази сложна схема трябва да ни се каже. Е, близките седмици. Както ви казах, госпожа Мей дори днес е в комисията. Се надявам едните седмици да кажат какво искат. Тогава Европейската комисия, държавите членки ще са на разположение за интелигентен диалог, се намери добро решение. Но в този смисъл бих сложил е, своя отговор. След това споразумението за оттегляне е най-добрия начин да има а, добре организирано излизане. Комисията занимава и с сценария липса на споразумение. Работим по него още декември. Призоваваме бизнеса и гражданите в държавите да са готови за всякакви видове развития да видят какви са рисковите, да планират отговори или стратегии за смягчаване на риска. Ако няма споразумение, то тогава всички стоки, които идват от Обединеното кралство и го напускат, ще се бъдат третирани като стоки от трети страни. Това беше въпроса на госпожа Розиер. Това означава, че контрола ще бъде такъв като за трети страни. Ще има ДДС, ще има метнически сборове на входа, износа ще бъде без ДДС. Комисията започна една кампания за да информира бизнеса, който иска да продължи да търгува с Обединеното кралство след 30 март, какво може да прави. Но вие сте права, госпожо Розиер, като казвате, че и при сделка, и без сделка нещата са тежки и сложни. В двата случая ще трябва да се предприемат действия. Господин Никола Данти ме попита за нарушения и предложения, както и санкции. Европейският парламент винаги ни е подкрепял и вие поискахте още 2018 година се предприемат действия. Има доклад по собствена инициатива 2018, както и през 2011 има 28 вида правила, различни административни правни традиции. Това означава, че държавите членки могат да налагат санкции, които за тях са подходящите санкции. по определени задължения, но те са различни по естеството си и по това колко са строги. Затова ние предложихме от Европейската комисия да има директива за правната рамка за митнически нарушения и санкции. За съжаление, както знаете, бе блокирана вече няколко години. Имаше много силна опозиция в съвета срещу нея. Европейската комисия смята, че няма оправдание, всъщност аргументи да отегли своето предложение, тъй като не е имало никакви дискусии по текста, член по член. Следователно, много економически оператори, Европейския парламент също иска да има единен подход. Може би вашите наследници, моят наследник ще се занимават с това, но тази тема ни вълнува. Процедурите в Съюза по митниците трябва да бъдат изпълнявани еднообразно от митническите власти по силата на този кодекс. Актовете по делегация и изпълнение нека кажа за тях, че ние имаме обучения на митническата администрация в национален план по такива. Когато сметнем обаче, че някои практики в държавите членки не отговарят на митническото законодателство на Съюза, можем да разгледаме въпроса, да го проучим и ако е нужно да заведем дело за нарушение. Този подход се подкропя от политиката за по-добро нормотворчество на Европейската комисия. Попитахте част от вас за Обединеното кралство. Ние решихме да дадем Обединеното кралство на съд, заради това, че не внася такива митнически сброви в бюджета, както се изисква по европейското законодателство. Междувременно, Обединеното кралство с закъснение на 11 февруари отговори на становището на комисията. Ние сега правим анализ на този отговор и ще видим какво ще направим. Бяхме изчислили, че нарушенията от страна на Обединеното кралство са довели до загуби на бюджета, които са 2,7 милиарда евро периода ноември 11 до 17 година. Според нас те са нарушили и английското ДДС, което довело до потенциални загуби за европейския бюджет. Всички държави членки В крайна сметка носят отговорност за своите решения, които след това водят до загуби за бюджета. Това е в отговор на въпросите. Госпожа Грапини, вие ми зададохте въпрос също за бюджета. Имаме нужда от достатъчно средства. Не смятам, че може да водим преговори по секторите на МФР. Трябва обаче да включим а, измерението митници в общата дискусия. Това е на ниво Европейска комисия. Всичко мина добре. Тази сума за митниците се увеличи изключително значително. Вие следите нашите предложения. Благодаря на Европейския парламент за това, че защитихте това високо ниво на финансиране, което е задължително. Попитахте ме също как комисията може да доведе до по-единни контроли и системи. Вече си сътрудничам години наред с държавите членки, за да хармонизираме пълното автоматизиране на митниците. Разработихме един модел на данните, който отговаря на Международната митническа организация и нейните изисквания. Това е голяма стъпка напред, за да може нашите митници да отговарят на международните стандарти. Европейската комисия разработи нови европейски инструменти, като например търговския портал, както и обслужването на едно гише. Господин Локегард, вие ме питахте за цифровото данъчно облагане. Това не е точно митнически въпрос, но искам да ви отговоря. I disagree with the way you uh, presented things не съм съгласен с начина по който представихте нещата. Това определено не е мярка против Съединените щати, защото фирмите, които биха, са били, биха били обложени, не са американски. Никога не съм говорил за данък ГАФА. Всички, които имат оборот над 750 хиляди евро ще се облагат, когато не плащат там, където генерират приходи. Нашия диалог е много конструктивен, има много широка база за дебата. Франция, Германия се е, обявиха с определени позиции. Имахме дискусия, която е насрочена за март тази година. Вие е, знам, не сте много за, но не сте единствени. Швеция също не гледа с много, много положително. Ирландия също неохотно гледа на този въпрос. Но искаме да направим така, защото тук да не приключат нещата. Фазата на риска, ако няма е, европейски подход, ще бъде кой знае колко национални данъци, което е най-лошото за бизнеса и за вътрешния пазар. Сега 10 страни или нещо такова или имат, или планират да въведат такива данъци, като Франция, Испания, Обединеното кралство с или без Брексит също планира такъв данък. Това трябва да се реши на европейско ниво, тъй като е от обща интерес. Общественото мнение също очаква от нас да разгледаме и решим тази тема Дами и господа, това бяха отговорите на вашите въпроси. Благодаря ви за сътрудничеството по време на целия ми мандат. Е, имам огромно уважение за работата, която извършихте, тъй като изключително много помогнахте за напредъка. Винаги имаме нужда от подкрепа. Ще видим какво ще се случи и за Брекзит, тъй като той е много важен. Но няма как да знаем какво ще се случи. Държавите членки се подготвят, е, ние работим заедно с тях, Несъмнено има още малко време. Надявам се да има бърз напредък, положителен, какъвто и да е сценария, дали ще има ред или няма да има ред при излизането на Обединеното кралство, ние трябва да сме готови, скъпи Марк, и ние сме готови. Моите служби много сериозно работят по подготовката. Благодаря, госпожо председател, благодаря, дами господа депутати. Сар, вуаля. Господин комисар. Вуае, жале дир, шар collègues, жо крак Видяхте ли? Ето, так му мислех да предложа на колеги да аплодираме, но то се случи. Дебатът беше много интересен, много важен в рамките на нашия диалог за това какви са пречките, предизвикателствата. Ние носим обща отговорност пред едните седмици да приключим този мандат с най-високите резултати възможни. Та са много важни досиете, като например Митническия кодекс. Тук говорим за милиони, дори за милиарди, за милиарди евро, които биха били загубени иначе парината на куплаците. Може би това е последната възможност да ви видим в този формат тук, в Комисията по вътрешен пазар. И затова искаме да ви благодарим за отличното сътрудничество през този мандат с вас, с вашите служби, за това, че винаги сте отворен за диалог, че сте на разположение и за огромната работа, която извършихте за напредъка и защита на нашите митници. Изключително важен е митническия съюз, особено не само в момента на Брекзит, но и в него. Това е голям успех за Европейския парламент и трябва той да работи цялостно. Благодаря от всички ни и успех!